Добро утро! Да започваме. Първа точка от дневния ред е номер 9. Става дума за така на речената въпрос за обществените поръчки. Тук господин Каспари ще представи за първи път своя работен документ и аз ще му дам думата да направи представяне на работния си документ. А след това ще проведем разисквания и ще изслушаме е, приноса на комисията. Господин Каспари. Господин председател, дами и господа, благодаря много за тази възможност да, обсъдя, да обсъдим работния документ днес. А в него аз се опитах да обединя всички въпроси, които възникнаваха през последните седмици в комисията. Комис... Положението е такова, че някои членове биха желали да отхвърлят това предложението изцяло, а няколко са готови да го обсъждат по същество. Моето впечатление от разискванията е било, че членове 8 и 10 не предизвикват възражения и около тях няма дебат. Основният фокус е член 6. И разбира се, и. Има и някои подробности, които трябва да обсъдим. Въпросите, повдигнати през последните няколко седмици, за съжаление, не им бе намерен отговор при изслушването, особено по въпроса до каква степен пазара на Европейския съюз за обществени поръчки е отворен за нашите партньори. Радвам се, че този въпрос се поема от парламента и се работи по, по а, оценка на въздействието, като имаме една обща споделена база. Вторият въпрос е как да, да постъпим а, към факта, че дори днес много държави членки имат правила, разпоредби, закони, които могат да изключат участници от трети страни и имаме, спор, имаме съображение 18 предложението на комисията, където се предлага националните разпоредби автоматично да отпаднат. Ако това се случи, в, в регламента няма да имаме такъв член. Така че аз бих казал, че тези, които го гледат като протекционизъм, ще кажем, че когато европейския регламент влезе в сила, националните правила и разпоредби ще отпаднат и ние ще имаме а, ясен а, подход. Тогава на следващо място въпроса дали регламента наистина помага да се отворят пазарите. Според оценката на въздействието на комисията и нашето изслушване, няма ясен окончателен отговор и не очакваме такъв. Аз не бих предложил а, да отвърлим предложението на комисията, да помислим за една клауза за преразглеждане и да я вградим в регламента. И тази клауза за преразглеждане да бъде едно предложение към всички онези, които гледат скептично на това досие. Просто да кажем, нека се опитаме и да видим какво ще стане във въведението към проекто регламента комисията наистина е включила такава клауза, но я няма в окончателната версия. И аз бих казал, че в член 19 трябва да включим такава клауза за преразглеждане. Аз съм готов да а, преговарям, но моето предложение е когато внесе втория доклад и ако комисията, а комисията внася така всеки 3 години, тя трябва да даде подробна обосновка, защо не вижда нужда да има преразглеждане на регламента и дали след 6 години смятат да предложат ревизирана версия. Това ще, даде лос, ще ни даде на нас лос прямо комисията така че евентуално да имаме такава версия или поне ясна основа да кажем, че има необходимост от граждане на такава клауза за преразглеждане. Т.е. това ще бъде един стимул. И също трябва да гарантираме да не увреждаме интересите на развиващите се страни по пътя им на развитие. И затова аз правя предложения към онези, които държат и са шампиони на интересите на развиващите се страни, да имаме подобни критерии, както в регламента с критериите, където критериите на Световната банка са спазени. А по точка пета, дали член 6 наистина ще бъде един добър лост, много колеги участваха в дебата и са загрижени от а, член 6, където се казва, че договарящите се власти, регионалните власти трябва да решат дали са в състояние да включат или да изключат чужда трета страна като заявител, като <coughs> оферента. Може би комисията ще трябва да одобрява изключванията. Аз не мисля, че става въпрос за някаква много строга европейска търговска политика. Мисля, че договарящите страни сами трябва да решат. А, някои общини изключват трети страни, а, кандидати от трети страни, а по, по член 6 а, други а, Други пък спрямо същите тези оференти а, ги приемат а, в, а, за участие в търгове. Така че виждаме едни изключени, други не. А, това едва ли може да бъде белек на строга а, политика, просто се използват различни лостове и трябва наистина да включим член 6 в регламента. Но само ако започне процедура по членове 8 и 10 и да се позоват на този член, който води до възможно изключване на кандидати от трети страни. По точка 6 въпросът е какво ще направим, ако договарящите се страни искат да използват изключения по член 13. В предложението на комисията това е една такава трудна, изключваща клауза. Но аз мисля, че трябва да видим как точно такова изключ... такава кауза за изключване ще проработи, тъй като трябва да вземем предвид ефективността на нашата а, политика, търговска политика. Това е всичко от мен. Ще съм много радостен, ако проведем дискусия. А, мисля, че оценката на въздействие от парламента, от звеното в парламента, а, вече ще е проведена до нашето следващо заседание през юни. Трябва ни становище и на правната служба на, на парламента. Аз предлагам а, днес да работим на основата на един а, работен документ, а документа на правната служба ще бъде на наше разположение през юни и тогава ще можем да внесем на време проекто документа. Опитал съм се да направя в този работен документ редица предложения към всички, които имат скептично отношение. Споменах тази, споменавам тази клауза за преразглеждане. Е, относно възможността за изключване за отегляне в законодателството на, на, на държавите членки. И дали а, не става дума за протекционизъм или не по отношение на развиващите се страни. Аз съм така бих искал да въведа участието на много, а, възможно повече колеги Бих искал наистина да видя едно голямо мнозинство по една такава важно документ, така че да излезем с силни аргументи пред съвета. Благодаря председателя за много съдържателното представяне на работния документ. Ланге от групата на социалистите и демократите. Скъпи колега Даниел, най-напред искам да се спра на последното, което казахте. Ако действително искаме да има законодателство по въпроса, трябва да направим така, че Европейският парламент да даде максимална подкрепа и да има обща визия. В противен случай няма да е възможно успешно да организираме преговорите с съвета, ако няма готовност да се подкрепи такъв компромис а, тук при нас. Затова аз съм за това да се опитаме да се обединят позициите в парламента в максимална степен, за да имаме известна перспектива за това да представим пред съвета позиция, която да е приемлива за съвета и да стане част от европейското законодателство. Вие поставихте някои въпроси, които подкрепяме. Например, относно развиващите се държави. Тук е, ние твърдо подкрепяме критерия да се използват е, общите тарифни преференции. Считам, че това е един е, добър подход. Освен това, въпроса за обвързването на член 6 с 10 е рационален начин да се действа, защото по този начин няма да се стигне до прекалено голямо разнообразие на третирането при провеждането на търгове. Когато става дума за възприемането на стандарти трябва да отчитаме какви ще бъдат също екологичните и социални въздействия. Защото в много случаи може да се стигне и до нелоялна конкуренция, ако не се отчитат социалните и екологични стандарти. В сегашната действаща директива за обществените поръчки по член 55 има формулировка, която отчита това, което казах. За това, когато комисията извършва своите оценки на въздействието, следва да отчита тези допълнителни критерии, за да се прецени дали даден на оферта да бъде изключена от участие в търга или не. Въпроса за преразглеждането също е приемлив за нас, защото а, така ще можем да договорим и дни по-къси срокове. Важното е да отправим сигнал към съвета, да възприемат един конструктивен подход. Трябва да разгледаме също въпроса 5 милиона. Дали това е прак, който е приемлив или пък трябва да имаме диференциран подход в зависимост от различния тип услуги. Но това ще е въпрос, който ще решим в ход. Това бяха някои от първоначалните ми бележки по този, според мен, много конструктивен документ. Председателят. Не виждам други докладчици в сянка. Има ли представители на другите политически групи, които биха искали да се включат в разискването? Робърт Стърди. Аз искам да се извиня, че Рама не е тук, но това, което чух, ми дава основание да считам, че подходът е много балансиран – от мое име мога да кажа, че нашата политическа група ще предложи конструктивни предложения и ще продължим да работим заедно с докладчика. Благодаря. Нека да изслушаме сега представители на Европейската комисия. Имате думата. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да кажа, че ние сме много удовлетворени от положителния прием, положителното отношение по това предложение, което обсъждаме днес. От самото начало ние заявихме, че сме отворени за това да отразим изслушаните идеи, за да се преодолее част от скептицизма, също да се отговори на онези, които се безпокоят какъв ще бъде ефекта върху развитието. Ние конструктивно разглеждаме тези въпроси. Генерална дирекция пазари може да направи предварителни коментари по някои от направените предложения. Може би да започна с нещо, което а, съществува доста отдавна. Господин Каспари пита дали има е, истинско отваряне на е, пазара и каква е оценката на въздействието. Ние се намираме тук в трудно положение, защото знаем, че данните не са съвършени, статистиците е, не винаги разглеждат съдържанието на офертите. Ние трябва да видим какви са ангажиментите, за да преценим какви са хората, които а, са отворени за определени видове търгове и така да можем да преценим а, кои са нашите партньори а, по споразумението за обществените поръчки в рамките на СТО. Тук съществуват две възможности, но това не е свързано с преките оферти. Някои от изказалите се казаха, че проникването не изглежда много високо. Всяка оферта предвижда доста ресурси. Е много трудно да се прецени всеки отделен компонент. Това, което виждаме на хартия, не винаги отговаря на реалността. Ние излязохме с едно ясно правило, което се отнася до 50 процента оценяване на съдържанието. И така ние очакваме оценката на въздействието, за да можем да направим допълнителни преценки. Аз вземам предвид идеята да бъдем по-ясни относно мерките на държавите членки между точка 18 от преембюла и член 5. Мисля, че сме формулирали член 5 много ясно, заявявайки, че това са единствените случаи, когато държавите членки или който и да било могат да предприемат мерки. Това е от правна гледна точка, но вие също трябва да знаете, трябва да се променят нещата. В това отношение ще трябва да видим как да стане точно това. Има предложение също за клауза за преразглеждане. Много от законодателствата на Европейския, законите на Европейския съюз предвиждат такива клаузи. Затова ние сме отворени по този въпрос. Някои говориха също и за клауза за прекратяване на действието но това не е предвидено в предложението. Ние сме предвидели стандартна клауза за преразглеждане, за да може да се направи преоценка след като изтече определено време. По-сложен е въпроса е за развиващите се страни, осигуряването на пълен достъп за най-слабо развитите държави обхваща сравнително малък брой държави. Ние все още не сме направили пълни разчети, що се отнася до държавите, за които се прилага общата система за преференции. Ние обмисляме също да се увеличи прага дали да се включи прага, който е предвиден в общата система за преференции. Основното послание, което искам да отправя е, че можем да разглеждаме този въпрос. Той не е изкован в камък, така че да бъде непроменен. Затова трябва да отчитаме сложността на въпроса. Искам сега да дам думата на колегата от вътрешния пазар. Връзката между член 6 и 8 искаме да се избегне фрагментацията за доброто действие на вътрешния пазар. Благодаря, Рупърт. Благодаря на всички. Аз съм директор за обществените поръчки в Генерална дирекция пазари от 1 април тази година. Само няколко думи за статистическите данни относно обществените поръчки и да допълня газото току-що от Рупърт. Само за да придобиете представа в вътрешния пазар равнището на пенетрация на пазарите на обществени поръчки е от 1,5%, така че както виждате, между възможността за отваряне и реалното отваряне е много трудно да си създадем а, правилна представа и правилно тълкуваме данните, защото 1,5% за пряка търговия, трансгранична търговия, изглежда много ниско, но ако видим непряката трансгранична търговия, нещата изглеждат доста по-положително само за да си подмиете състава колко е сложно да се основаваме върху статически данни по изготвяне на политиките. Затова ви дадох този пример. На това място напълно разбираме вашите доводи, вашето желание да предпочетем 10 пред 6 но проблемът е, че другият законодател, съвета, напълно отказва вашето мнение. Те евентуално могат да приемат 6, но напълно отхвърлят идеята за 10. Съгласни сме да разгледаме възможните варианти за подобряване на съотношението между двете предложени разпоредби. но условието да се използва член 6 е за да се започне разследване по а, разпоредбите на член 8 вероятно ще бъде стъпка прекалено много напред и вероятно ще бъде санкционирана от а, съвета. Но ще се радваме да продължим разискването на двата режима с вас и както каза и Рупърт, Радваме се, че Европейския парламент проявява жив интерес към това предложение и че ясно заявявате вашето желание за постигане на предък по това досие пред съвета. Благодаря ви, още веднъж благодаря за интереса. Добре дошли в екипа на комисията, който ви представлява тук в Европейски парламент. Както винаги, екипа ви е много стабилен. А сега отдавам думата на Бернт Ланке. И имам един въпрос към комисията. Въпросът е свързан с социалните и екологични критерии. Нищо не споменахте за тях. Може ли да кажа няколко думи по този въпрос? Господин Каспар има думата. Аз също имам един въпрос към представителят на комисията по член 6. Ясно е, че съвета явно предпочита член 6 пред член 8 и 10. Но в член 8 и член 10 се предвижда по-строга търговска политика на европейско равнище, а също така член 8 и 10 дават възможност за изключване от някои сектори и чуждестранни оференти. И другото ми каза, но тези два члена са много важни за нас разпоредби. Според нас член 6 дава възможност да бъдат изключени оференти, но това противоречи на нашите желания, защото по този начин ще се достигне до фрагментиране на правомощията и всеки, всяка единица на местната власт ще може да взема решения самостоятелно, като по този начин ще се достигне до пълен произвол при изключването на оферентите. Бихте ли могли да, да, да кажете нещо за тези мои притеснения? и съмнения, защото на мен ми се струваше, че целта на Европейската комисия е да има обща търговска политика на европейско равнище с цел постигане на принципа на лост, а не една система, която да предвижда случайно изключване на оференти. Председателят. Споменахте съществуващото на национално законодателство относно ограниченията за чуждестранни участници в а, обществените поръчки. Имате ли някаква допълнителна информация? Разполагате ли с списък на националните законодателни актове в тази област? Комисията, отново имате думата, за да отговорите на зададените три въпроса. Благодаря ви, господин председател. Разбираме доводите ви. Всъщност ние се опитваме да въведем малко повече ред в съществуващата система. Връзката между член 6 и децентрализирани мерки и общата политика до момента се координира чрез надзор на комисията за отделните искания за изключване. Даваме си, вземаме предвид довода на господин Гаспари, че тази мярка е недостатъчна, че може да доведе до непоследователност и т.н. Стремим се към по-голяма цялост на системата. Но разбира се, даваме си там си, знаем много добре, че целта на член 6 е възможно най-бърза реакция паралелно с много сложната и тежка процедура на европейско равнище, която предвижда преговори, разследване и т.н. Трябва да се проведе някакво разследване по член 6, тъй като трябва да имаме разумни доводи. всъщност чисто инстинктивно, ако се съгласим с предложението на господин Каспари, ще се отдалечим от политическа гледна точка от реалността. Така че трябва да бъдем предпазливи в този случай, но ще, се, ще обмислим възможността за засилване на този механизъм. Това може би не зависи от нас, това може би ще се случи в рамките на тристранните срещи на по-късен етап, защото се надявам, че някой ден ще стигнем и до тях. По вторият въпрос относно националното законодателство в различните държави членки, наясно сме за различни системи, които съществуват и които не винаги са съвместими с общата търговска а, система и го става по за държави като Белгия, Италия, Кипър и Германия както и Обединеното кралство. Целта е да се искат специални разпоредби за изключване. Това е информация, с която разполагаме и всеки момент, който я поискате с удоволствие, ще ви я предоставим. Това е информация, която се задържа и в оценката за въздействие. Така че това е информация на разположение на парламента. Мисля, че сме на този етап на букаш в момента. Но пак казвам, инстинкта ми да действам на нивото на общността, инстинкта, на който се отнова и предложението на докладчика, по принцип ни допада, но няма как в случая да се водим от него. А по въпроса за социалните екологични стандарти, в момента се опитваме да, да използваме като основа за този инструмент реципрочността, т.е. дали пазарите, свършни поръчките в трети страни са толкова отворени, колкото и нашите. Има други инструменти, които се занимават с социалните и трудови критерии. И ако разбира се има тежко нарушаване тези критерии, имаме сериозен проблем. Но не това е основната цел на настоящия инструмент. Пак казвам, ще разгледаме разпоредбите на член 59, но а, се създават, се повдигат различни въпроси, които са противоречиви както в съвета, така и в отделните държави членки. Белязвам си аргументите ви, ще ги имаме предвид. Благодаря ви. Преди да дам думата отново на Даниел Каспари, ще дам думата на Кристияна Маскардини, която тук ще пристигне и иска думата. Ма заповядайте. Благодаря. От името на госпожа Макларкин и на ЕКАРЕ искам да предложа нашата подкрепа на господин Каспари за отличната работа, която е свършил и едновременно с това искам да подчертая, че много от съмненията, изразени от докладчика, са а, съмнения, които споделя и госпожа Макларкин. И аз не мисля, че комисията а, разпръсна днес тези съмнения. Просто исках да ви предам този, тази коментар на колегата. И сега давам думата на докладчика. Искам да благодаря за умена на възгледи и, както казах, ще съм много доволен, ако получим обратна връзка, документи от правната служба и и от екипа за оценка на въздействието на парламента дня на идното заседание. Тогава вече ще направя моите заключения. Много съм благодарен за вашия принос, особено на въпросите за социалните и екологични стандарти, които искаме да вградим. По системата за общата система за преференции. Ще очакваме документ от комисията, за да видим как да решим този въпрос. Благодаря ви много и очаквам по-нататъчно развитие. Благодаря, но наистина ще направим напредък по това досие. Точка 10. Търговски споразумения относно стоки, получени от преработката на селско-стопански продукти. Това е становище на комисия Агри, нашия докладчик е Алберт Дес. Тук сте, казва председателя, ще му дам думата. Да, имате думата. Благодаря, господин председателю. Това становище се отнася до едно предложение за регламент относно търговските разпоредби, засягащи стоки, получени от преработка на сълскостоманските продукти. Пауло де Кастро е докладчика от Агри. Основата са членове на договора, няколко члена на договора на Европейския съюз и също на търговската политика и общата селско-стопанска политика. И разбира се, съвета също ще изрази становището си. Става дума за възприемане на търговски политики по отношение на някои продукти по силата на разпоредбите на Лисабонския договор. А също и нагаждане към а, замеделската политика периода 14-20 година. Става дума също за разпоредби, дали базирани на делегирани актове. Много трудно е за парламента да следи отблизо тези неща, поради липсата на ресурси. Затова очакваме комисията да предприеме действия посредством делегирани актове, но ние трябва да гарантираме а, да а, има последователност в общата ни политика. И разпоредбите, отнасящи се до общата политика в земеделието в периода 14-20 година. Като координатор на НЕП в комисията Агри, аз съм бил много тясно ангажиран с провеждането на общата земеделска политика и за мен е много важно да се постигнат компромиси, като се вземат предвид становищата и на други а, комисии. Тоест да избегнем бюрокрация, да упростим мерките, да има една кохерентност на сълскостопанската политика и да имаме една обща пазарна политика. А, особено за първия период 14-15 година. Аз съм, бях докладчик и по разпоредбите за този преходен период. И по този начин ще улесним приемането на всички тези разпоредби. Äh, и най-вече ще гарантираме и последователност в общата организация на пазара. Това досие е доста техническо. И аз като един от а, е, участващите а, е, смятам за много важно да се вземе правилно решение на парламента. А, през 2010 година ние постигнахме съгласие на всички политически а, групи, да, независимо от ограниченията в митнически и други, да държим най-вече и да постигнем а, стандарти в качеството на продуктите, но също така спазване на социалните и екологичните стандарти. И ако и комисията действа в същата по, посока, смятам, че нещата ще вървят добре. Благодаря. Баян Ланге иска думата. Благодаря. Две, а, два въпроси, две области се засягат а, тук, които не са чак не са толкова е, свързани с е, селско-стопанската политика. Първо въпроса за прозрачността. Ние имаме нов баланс на правомощите по отношение на съвета и ние използваме всяка възможност е, да настояваме и да получим по-голяма прозрачност по-голямо участие на парламента в процеса на вземане на решение. Вторият кръг от въпроса са делегираните актове. До каква степен ще дадем зелена светлина? До каква степен ще участва преценката на парламента? и надзора. Например, изменение четвърто. Е, и аз се питам дали сме постигнали нещо тук. Що се отнася до делегираните актове, трябва да имаме яснота и пълно спазване и уважение на правата на парламента тук. Благодаря. Има ли други желаящи да вземат а, думата? Комисията. Искате въпрос ли да зададете? Пита председателя. Не. Да чуем господин Салватори Дакунто. Благодаря много. Ще бъда кратък. Предложението, както бе казано правилно, е доста техническо. А, нагаждане на техническите разпоредби по отношение на стоки, получени от преработка на сълскостопански продукти. Така че комисията няма намерение да въвежда нови съществени елементи. Ще следваме идеите заложени в предложените изменения от докладчика и очакваме наистина участието на парламента, като искаме да създадем една по-ефективна система по отношение на процедурните упростявания. и за това сме благодарни за приноса на докладчика. Много важно е в това досие да има пълно съответствие с бъдещия изход от преговорите за общата замедалска политика. Това беше, което аз исках да подчертая. Благодаря. И давам сега думата, окончат последна дума на Алберт Дес, докладчика. Няма микрофон. Благодаря, господин председателю. По, дум... по въпросата на господин Ланги ще кажа, че съм напълно съгласен с вас. Трябва да гарантираме прозрачно прозрачността. що се отнася до делегираните актове, имаме винаги възможност и ние да се присъединим но винаги съществуват проблеми в обща замедалска политика. Например, и пак повтарям, ресурсите от персонал на парламента не ни позволяват отблизо да следим всичко. Извинявам се на комисията, казва оратора, но може би, <laughs> ако ни дадете 5% от, варсия, от вашия персонал, вече ще можем да сме добре окомплектовани и да работим на равнопоставени начала по отношение на ресурсите, защото имаме много задачи, много нови задачи целта на Лисабонския договор, нали, са съгласни, че не е само всичко да бъде в ръцете на комисията и парламента, трябва да си каже думата. И аз съм сигурен, че ще бъде възможност да, възможно да постигнем единство между политическите групи. А, срока за изменение а, е утре, Това е водеща комисия Агри и трябва бързо да вървим. Сега ще имаме електрон гласуване. Насрочено е за 10 часа, затова предлагам няколко минути пауза, за да може да се подготвите за гласуването. Няколко минутна пауза обявява председателя.

Are you ready? Let's resume. Готови ли сте? Нека да продължим с гласуване. Well, first item to be voted is гласуваме проекто доклада по първия годишен доклад на Комисията до Европейския парламент относно дейността на агенциите на държавите членки за експортно кредитиране. Докладчик е Яник Жадо. Компромисно изменение първо. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 15-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се? Електронна проверка по изменение 15. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 14-то изменение. Кой е за? Кой е за 14-то изменение? Против? Въздържали се? Резултата не е ясен. Електронна проверка по 14-то изменение. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 16-то изменение. Кой е за? Против? Каспари, гласувате ли? Въздържали се? Отхвърля се. Електронна проверка, 16 изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 17 изменение. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, въздържали се. Електронна проверка, изменение 18. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 19 изменение. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. 20 изменение, кой е за? Против, въздържали се. Електронна проверка, изменение 20, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 22 изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. 26 изменение за. Против въздържали се, отхвърля се. Двадесет и девето, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 5, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 34. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. 36 за. 36 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Изменение 36. Моля гласувайте.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 49 за, против, въздържали се, отхвърля се. 50 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Петдесет изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка. Изменение първо. Прекратете гласуването. Приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. Пето за, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо за, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо. Електронна проверка, седмо изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване. Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 28 за, 1 против. Поздравления за докладчика Яник Жадо. Преминаваме към гласуване на 12-та точка от дневния ред. Това е по процедурата за даване на съгласие за етапно споразумение към споразумение за економическо партньорство между Европейския съюз и Централна Африка. Има две изменения. Те са идентични. Гласуваме ги заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се? Окончателно гласуване? Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 24 гласа за, 3 против, 2 въздържали се. Следва също препоръка по, по паралелното споразумение. Економическия а, комитет към ООН е по стандартите за автомобили, ако не греша. Нека да гласуваме. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 28 за, един въздържал се. Отново препоръка по процедурата за съгласие. Поразумение е за економическата комисия на ООН. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. С пълно единодушие 28 гласа са подадени, 28 са за. Сега при откриване на преговорите за сключване на многостранно споразумение относно услугите. Това е резолюция от нашата комисия. И като председател аз съм докладчик. Нека да гласуваме изменение 11. 11 изменение. Кой е за? ЕНП не гласуват ли? 11 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 12 изменение. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка, втора част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 13 изменение за против въздържали се, отхвърля се 14-то изменение за. Извинете, разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Електронна проверка по втората част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването.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 Деплор с регрец в параграф 4. Беше постигнато съгласие с групите да стане тази промяна от Деплор с, с регрец. Доколкото разбирам, вече няма такава подкрепа. Ние а,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 против, въздържали се, приема се. 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение. Електронна проверка. 36-то изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Първо изменение, компромисно изменение. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка, първо компромисно изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 37 и 38 са идентични. Гласуваме ги заедно. They fall. 41 falls. 40. Compromise 2. Yes. Split vote. Компромисно изменение 2, разделно гласуване, първа част. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Втора част за. Против, въздържали се, приема се. Електронна проверка, втора част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Трета част. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Електронна проверка. Трета част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 48 falls. 48 amendment е Трето компромисно изменение. Кой е за? Против? Дами и господа, моля вдигайте ръка. Трето компромисно изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се електронна проверка. Трето компромисно изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Необходими са гласовете на повече от две партии, за да се спечели гласуването тук. 51. А 50 was withdrawn. Не, оттеглено е. 51. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Отделно гласуване по първоначалния текст 9.1. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. 44, 45. Кой е за? 54 и 55. Кой е за, против, въздържали се, отхвърлят се. 56. За, против, въздържали се, отхвърля се. 57. За, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка, изменение 57. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 57. Сега 58. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 59. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 60. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 62. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, отхвърля се. 65 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка. 65-то изменение. Прекратете гласуването. Приема се. 66 и 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 за, против, въздържали се, отхвърля се. 69 за, против, въздържали се, отхвърля се. 70 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 4, кой е за, против, въздържали се, приема се. Седемдесет пето изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 76 за, против, въздържали се, отхвърля се. Съображение, четвърто изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Девето изменение. Десето изменение сега за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка, второ изменение, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Трето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Резултата не е ясен. Електронна проверка. Трето изменение. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Окончателно гласуване. Моля гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се 25 за, 5 против. Поздравления на докладчика. Следващата точка е 16. Мандат за триалога по бюджет 2014. Е, Нашият е, докладчик е Петър Щастни. Първо изменение Разделно гласуване. Първа част. Моля, гласувайте. Кой е? Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Втора част. За? Против? Въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение едно. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. Единайсто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Електронна проверка. Единайсто изменение. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Трето изменение. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Четвърто. За. Против. Въздържали се. Резултата не е ясен. Електронна проверка. Изменение четвърто. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Пето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Седем. За. Против. Въздържали се. Приема се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се, 9 за, против, въздържали се, приема се, 10 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 25 гласа за, 2 против, 3 въздържали се, приема се. Поздравления за Питър Щастни. Следващата точка се отнася до проекто становище за Комисията по външни работи по доклада им относно Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Малайзия. Докладчик по становище е Риналди. Първо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Второ изменение. Д. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Пето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се.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 19 за, против въздържали се, приема се. 23 за, против въздържали се, приема се. Компромисно изменение 1, кой е за, против въздържали се, отхвърля се. 25 25 и 26. Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. 27 и 28 са оттеглени. 29. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 25 гласа за, 4 против. Приема се. Благодаря ви за проявената мъдрост. 18. This is the end of the vote. Така приключваме с гласуването. Let's move to item 18. Продължаваме с точка 18 от дневния ред. Could you settle down, please? Item 18 is a... Точка 18 е становище до um, наш, нашето новище до ИМКО, която е водещата комисия. Нашият докладчик е Кристиана Мускардини, която седи от лявата ми страна. И им давам думата. Кристиана, заповядайте. Благодаря, господин председател. Председателят, моля ви за тишина. Уважаеми колеги, отново сме изправени пред проблем. Нашата комисия разгледа при разгрешен един регламент предварително този въпрос, но по-късно този регламент беше блокиран от съвета. Не се сблъскваме със същия проблем. Всъщност говорим за безопасността на потребителските продукти. Свободното движение на безопасни потребителски продукти е един от основополагащите принципи на Европейския съюз. Този принцип е много важен за функционирането на единния пазар, както и за гарантиране на доверие на потребителите, както и възможността да закупуват познати за тях продукти. Надяващо предложение е определен на рамката по отношение по стратегическата безопасност, определяйки ролята на економическите оператори и на националните органи, които се нуждаят от необходимите рамка, за да могат да прилагат съществуващото законодателство. За сега обаче има една голяма пречка пред ефикасният контрол и надзор над пазара. Създава се и проблем свързан с разходите за предприятията. Предложението за регламента е амбициозно и определя редица задължения за производителите, търговците и посредниците, които да осигурят пълна видимост на необходимата информация за потребителите. Целта е да се гарантира поведимостта на продуктите, както и географското указание. Това са много важни елементи, за да може да се гарантира поседимостта на продуктите. Трябва да има информация за происхода в рамките на двустранните или многостранни сътрудничества. Знаете, че един от основните ни проблеми е гаранцията на качеството на продуктите и борбата срещу фалшификациите, тъй като фалшификациите вредят на пазара на труда, увеличават безработицата и нарушават принципите на справедлива и честна конкуренция в рамките на разискванията по тази тема. Бих искала да отправя молба към всички колеги да ни изпратят своите коментари. един проблем, с който се обръщаме към Европейската комисия. Според нас, според нас има много сериозно объркване в настоящия текст по отношение на санкциите. Според нас е недопустимо в рамките на една законодателна рамка в която се изисква всички държави и членки да се оповестява происхода на продуктите, невъзможно в една такава мя, рамка Европейската комисия да не налага и санкции, защото е ясно, че ще има търговци и посредници, които ще изберат да осъществяват своята дейност в държавата членка, която налага най-низки санкции. Затова е важно да има обща и санкция на европейско равнище. Тя може да се основава на цената на съответната, съответния продукт или на количеството. Разбира се, ние не искаме да Европейската комисия да определя конкретни суми за санкциите в евро, но искаме да изготви критерии, които да се прилагат по един същи начин всички държави членки. Благодаря ви. Продължаваме с останалите членове на комисията, които работят по това досие. Не виждам някой да иска думата. А... Госпожа Келер. Благодаря ви. Ние приветстваме включването на задължително обозначаване на происхода, да се гарантира проследимостта на продуктите. Но бихме искали Европейската комисия да, из... да обяви по-ясна връзка в текста между системата за проследимост и оказването на происхода. Системата за проследимост, която предлага Европейската комисия, според нас е много слаба и ще има ограничено приложено поле, защото се прилага само към продуктите с висок риск. Освен това, Европейската комисия ще изготви този списък от високорискови продукти чрез делегирани актове, а този списък няма да фигурира в законодателния текст, както би трябвало да бъде според нас. Според нас този списък трябва да бъде одобрен от съзаконодателите. Освен това, трябва да се уточни, че тази система на проследимост ще се прилага и към вносните продукти. Економическите оператори носят отговорност за оценка на това дали продуктите отговарят с изискванията за безопасност. Освен това, органите за надзор на пазара трябва по-систематично да участват в контрола на това дали економическите оператори спазват тези изисквания. Освен това, неясно какво се разбира под пропорционалност на риск, свързан с даден продукт. Според нас в аргумента трябва да има много ясно определение на тази пропорционалност. В противен случай тази пропорционалност се оставя на осмотрението на економическите оператори. Така че, както виждате, според нас трябва да се направят някои изменения на текста, за да станете още по-ясен, по-разбираем и да се засили системата на проследимост. Благодаря ви. Някой друг иска ли да вземе думата? Изглежда не. Нека тогава да чуем Европейската комисия. Тук има двама представители. Кой ще вземе думата? Госпожа Спану или господин Кирил Николов? Hello, Благодаря, господин председател. Аз съм от генерална дирекция защита на потребите на Европейската комисия. Благодаря ви за тази възможност да чуем становището на вашата комисия. Ние отделяме много, важно, много голямо внимание на аспекта международна търговия в това предложение, тъй като голяма част от продуктите се внасят в Европейския съюз. Но също така, тъй като международното измерение това предложение е жизненно важно. Стига се до въпроса за етикетирането и а, оповестяването на происхода на продуктите. Това е много важен елемент и за нас. Но а, не трябва да отбележим тук, че Европейската комисия не предлага нищо революционно. Това е изискване, което съществува в редица национални законодателства и е мяко, което се обсъжда вече от години насам. Това наистина е важен аспект на предложението, тъй като то си аспект е свързан с посетимостта и връзката между а, записването на происхода върху етикета и системата за посетимост е много ясна, но ако има възможност да подобрим текста в това отношение и направим тази връзка още по-ясна, ще го направим. Когато предложихме конкретният член в регламентът за безопасността на продуктите, ние държахме да се засили контрола, за да може да помогне държавите членки да идентифицират съществуващите е, опасности. Мога да е, ви припомня, че 10% от е, опасните продукти, съгласно системата на Европейския съюз за бърз обмен на информация, системата ARAPEX се оказва, че 10% от случаите происходът на продуктите е неизвестен. Ето защо за нас е много важно да се да фигурира по происхода с производителят и адреса. Също така е важно за потребителя тази информация фигурира на език, разбираем за тях. Важно е също така происхода да се обвърже с въпроса за контрола и надзор на пазарите, защото целта действително е да се подобри и сътрудничеството с международните ни партньори. Не бива да забравяме, че тази разпоредба, предложението на Европейската комисия засяга всички продукти, вносни или невносни. Надявам се това да отговаря на въпроса на членовете вашата комисия и с радост ще отговоря на други ваши въпроси. Председателя, благодаря ви. Междувременно Салватори Яколино, който е докладчик в сянка от ЕНБ, поиска думата. Моля, заповядайте. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. За нещастие не можах да дойда на време и да изслушам докладчика госпожа Паскарадини, но съм убеден, че това досие е много важно поради изискването да се засили връзката между безопасността и контрол на пазара. Тук говорим за безопасността на потребителски продукти, не а, хранителни потребителски продукти, които могат да бъдат вносни или невносни. Бяха повдигнати редица съмнения и знам, че имаше блокаж по преговорите от известно време насам. И слушахме до представянето на Европейската комисия. Смятаме, че мерките, които тя предлага, са уместни. Те ще позволят на потребителите да правят по-добър избор и ще свържат етапът етикетиране с етапът проследяване. Ще се подобри и сътрудничеството с трети страни но ще си запазя правото да внеса някои дребни изменения, които бих могли да подобрят текста в съгласие с разискването до момента. Благодаря ви. Благодаря, Кристина. Има... Кристиан, имате думата за заключителни бележки. Благодаря на Европейската комисия за направените уточнения. Убедени сме, че Европейската комисия иска да постигне напредък, но има един елемент, по който все още имаме съмнения. Не искам за пореден път да се подиграваме с гражданите и с потребителите. Затова се надявам Европейската комисия да положи всички възможни усилия за приключване работата по това досие до края на този мандат. Редица аспекти би трябвало да бъдат подобрени и Европейската комисия си дава сметка за някои от тези елементи. За останалите се надявам тя да вземе предвид нашите коментари в рамките на разискването от тази сутрин. тъй като слушам колегите от Италия, да, ще припомня, че сме в залата, която се казва де Аспери, който е един от водещите фигури на европейската интеграция. Продължаваме с, с следващата среща по това досие ще бъде през юни. А сега продължаваме с точка 19 от дневния ред. Първо ти обмен на възгледи по споразумение между Европейския съюз и Руската федерация относно наркотични, прекурсори на наркотични вещества. Ние сме водеща комисия. Франк Просто ТНП е нашия докладчик, на когато сега давам думата. Къде сте, Франк? Пита председателя. Да. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, Европейският съюз и Русия, както знаете, сключиха споразумение върху контрол и обмен на информация, на търговска информация по отношение на прекурсовете на годишни вещества. Това споразумение ще бъде подписано на срещно високо равнище на 4 до 6 юни между Европейския съюз и Русия в Екатерининбург. Знаете, че това споразумение се вписва в чава поредица от споразумени с трети страни с цел контрол на законната търговия на прекурсор, могат да се използват за незаконно производство на наркотични вещества. Разбирате, аз много държа на тази тема и затова държа да почетая колко важно е да подкрепим това споразумение. Ясно е какви са предимствата от сключването на това споразумение с Русия. Сключили сме подобни споразумения с редица държави, сред които Съединените щати и Китай. Днес се оказва, че Русия се, е по-скоро държава, като се насочват наркотичните вещества, а не като транзитна държава. Тук говорим главно за амфетамини, които идват по-скоро от източни държави, в посока към Русия. Ето защо Европейския съюз и Русия имат интерес да си сътрудничат по-тясна борбата срещу трафика на наркотици. Настоящото настоящата доклад има за цел да поиска подробности от страна на Европейската комисия. Това споразумение определя обмен на, информация за дадени химични вещества, както и принцип за съвместна помощ. Въвежда се система за предварително оповестяване от страна на страната износител, след което следва период от три седмици, през който държавата вносител може да успори този износ възоснова на писмени доводи част от данните с повътен характер. Остава въпрос главно за търговски данни, но може да се държат и лични данни върху управляващите и ръководителите на дадено предприятие. Споразумението обхваща 23 прекурсора и е с а, под, срок на дейност от 5 години, което ще бъде подновено автоматично, ако няма някакви възражения. Сега няколко въпроса и коментара, с които да продължим нашия дебат. Това споразумение трябва да се основава на високо равнище на доверие между двете държави, а често митническите власти в Русия се обвиняват за бавно действие, липса на доверие и корупция. Европейската комисия е убедена ли е, че Руската федерация е в състояние да удържи на своят ангажимент? Освен това, сроковете на действие са много важни. Говорим за обмен на поверителни данни и е ясно, че представителите на европейската промишленост не искат тези данни да попадат попаднат в лоши ръце. А както казва органът защита на личните данни на Европейския съюз, Русия не е достатъчно надежен партньор. Тя не е ратифицирала Конвенцията на Съвета на Европа върху обработката на данни с личен характер и а, относно трансграничният обмен на информация. Изглежда ето защо изглежда, че Европейската комисия се основава само на клаузите на настоящо споразумение и споразумението от 2010 година между Европейския съюз и Русия относно класифицираната информация, което засяга обаче по-скоро данни с политически характер, а не с търговско съдържание. Въпросът ми е дали тези разпоредби са достатъчни. Аз имам известни съмнения и притеснения, защото в споразумението не се предвижда независима оценка на изпълнението на изискванията относно обмена на информация от страна на другата страна по договора. Освен това не се предвиждат никакви обещетения в случай на грубо нарушаване на изискванията за пазване поверителните данни и данните с личен характер от страна на другата страна по договора. И накрая не съществува ли риск на злопотреба с клаузата по на това споразумение с цели свързани с протекционизъм. Знаете, че Русия продължава да забранява вносът на сърскостопански продукти от Европейския съюз и от дадени държави членки без достатъчни научни доводи, основавайки се на санитарни доводи. Освен това ми се струва, че да се сключва двустранно споразумение, митническо споразумение с Руската федерация, при положение, че Руската федерация вече е част от митнически съюз със страни като Казахстан и Украина, например, няма ли опасност да се злоупотреби с това споразумение, като трафикът на органи вещества мине през а, съседна на Русия държава, например Беларус, тъй като знаем, че граничния контрол между двете държави не е достатъчно добър. Освен това, няма ли опасност Русия неофициално да присъедини други държави, като Молдова и Украина в това споразумение, например? Това бяха моите въпроси. Очаквам с нетърпение вашите коментари и отговорите на Европейската комисия. Благодаря ви. Сега кой иска думата? Няма. Салватория Колин. Само искам да потвърдя това, което ни бе казано преди минути от Франк Пруст за важността на а, такива споразумения за, в борбата с трансграничните престъпления, включително и трафика с наркотици. Тук говорим за едно споразумение, което трябва да бъде подкрепено, защото то ще създаде повишено доверие между Европейския съюз и Русия в областта на прекурсорите на наркотични вещества и ще насърчи сътрудничеството на полицейско и а, юридическо ниво. И за това е много важно ние да се намесим тук, защото трансграничните престъпления и трафика на наркотици е една от най-агресивните елементи, които подриват реалните економики. И макар и тук да става дума за споразумение само с Руската федерация, то е много важно и ние трябва да го подкрепим. Благодаря. Благодаря. Комисията. Паула Мазарини. Как ще реагирате, пита председателя, на тревогите на докладчика? Къде е комисията? пита председателя. Благодаря много, господин председателю. Добър ден на всички. Благодаря много, господин Прус, за подкрепата, която оказвате на предложението на комисията за сключване на това двустранно споразумение с Русия по прекурсорите. Благодаря и за вашите въпроси, които ние ще разгледаме. Наистина, този род споразумения почиват на взаимно доверие и ние имаме доверие в Руската федерация и вярваме, че онова, което е разписано в споразумението ще бъде спазено. Именно по, тази причина ние предлагаме конкретни мерки. Вие вероятно знаете, че това е първото споразумение по прекурсор, наркотични прекурси, което включва и клауза за защита на личните данни което не беше случай в предишни споразумения. Включват се, всъщност, извинявам се, на търговски данни, а не лични данни. И а, има надзор от Европейската служба за закрила на данните. И това повишава на още по-високо ниво защитата на данните тази страна. Вие също повдигнахте въпроса за, за митническия съюз. Наистина е, има митническа съюз с Беларус и Казахстан, който влезе в сила в 2010 година и по време на преговорите, които проведе комисията с е, Русия по това споразумение, въпросът още не, е, не бе разглеждан руската страна като че ли не повдигна необходимост да се разгледа това. Основна, това е основната причина, поради която комисията предлага да се е, преговаря с повече и повече държави и по този начин да имаме повишено двустранно споразумение. Е, колкото повече споразумение, толкова по-добър ще бъде контрола. И за това се предлага за в бъдеще да се сключат други споразумения в региона с страни от Централна Азия. Това предстои да бъде обмислено. А с други споразумения, като това с Съединените щати, факта, че там пък държавата е близо с други държави в региона, не, бе не бяха зарегистрирани поради влизането в сила на това споразумение някакви отклонения. Така че най-общо казано, ние сме много доволни от вашата подкрепа, подкрепата, която засвидетелствате за това споразумение. Се надяваме, че то ще открие нова ера в е, сътрудничеството в, с Руската федерация. Благодаря много. Сега докладчика последни коментари по думите на комисията. Euh, ами вижте, аз си отбелязах казаното от Европейската комисия. Разбира се, това е първоначална размяна на мнения. Но все пак може да си зададем въпроса как, как може да действаме или как може да окажем някакъв натиск в случай на грубо нарушение на личните данни, в случай на обмяна на данни с такъв характер. Въпросът е все пак трябва да си зададем този въпрос какви действия може да вземем ние в такъв случай, но изслушах доводите на Европейската комисия и се надявам, че ще продължим да намерим, да работим за намиране на конкретни решения, възможно най-скоро време, тъй като действително разполагаме с ограничено време. Uh, Това е процедура от съвета и нямаме още, нямаме още позоваване на споразумението от страна на съвета и какво можем да направим, освен разглеждане на проекто доклада на съвета на нашето заседание през юли. 10-11 юли, което ще рече последното заседание преди лятната вакансия. Сега ми се казва, че председателя, че трябва да преминем към точка 24. КАРС 2020. Това е становище за доклад на ИТРЕ. Тя е водещата отговорната комисия. Докладчик, наша докладчик е Мария Бадия. Давам думата на Мария. Благодаря, господин председателю. Преди да навлеза в въпроса, може ли да поискаме кафе? Няма ли днес кафе, пита ораторката. With uh, Cars 2020. А, стъчкуват uh, хората от кафето. Това не е първият uh, обмен на възгледи. Ще говоря на английски, казва ораторката. Европейската автомобилна индустрия е в тежък проблем. Производството спада за пета поредна година. Ситуацията оказва натиск върху някои компании да реструктурират и няколко производители дори затвориха свои предприятия с последващите уволнения. Едновременно с това европейската индустрия а, изправена пред предизвикателството да остане водачи в този бранш при една много а, интензивна глобална конкуренция. И тя е изправена срещу това предизвикателство с ясно съзнание, че трябва да, а, а, да задели средства за научно-изследователска работа и иновации, технически иновации, по, за да се зарегистрира ръст в сектора. А сектора днес е на един кръстопът. Очакват се големи промени в няколко области, които ще преструктурират индустрията и ще променят облика и в световен мащаб. Ето защо е толкова важен този план за действие – аз смятам, че трябва да приветстваме тази идея на комисията. На първо място, производството а, и а, начините на търговия се променят. Няколко пазари растат бързо, променят насоките търговските потоци и натиска от конкуренцията расте, европейските компании са, повече, трудно работят, но виждат възможности на трети пазар. дневния ред за климатичните промени също е много важен за намаляване на емисиите на вредни газове, подобряване на моторите на превозните средства и в, посредством въвеждане на нови технологии. На трето място, поради спадането в вътрешния пазар, търговията става единственият източник на ръст на нашата автомобилна промисленост. И ние трябва посредством този дневен ред да изработим един план за действие който да почива на четири стълба инвестиции, финансиране на иновации, посредством разпоредби, подобряване на условията на пазара, на вътрешния пазар, повишаване на конкуренцията на глобалния пазар посредством ефективна търговска политика а, и адаптиране на цялата, целия бранш посредством насърчаване на а, една политика на заетост. По този начин комисията също иска да допринесе а, към повишаване на дела на тази а, индустрия, която до, до 20% от а, общия вътрешен продукт до 2020 година. Ние се фокусираме върху международното измерение и смятаме, че нашата политика трябва да а, укрепи а, европейското производство, да има по-голяма съответствие и взаимодействие с търговията, да се а, изследва въздействието на нашите споразумения за свободна търговия, да, види, да се види какъв е качественият, какво е качественото им въздействие. Трябва да кажем ясно, че всички мерки и ангажименти в нашата РТА или търговия, свободна търговия са насочени към, към вдигане на нетарифните бариери. Ние обсъждаме и ще продължим да обсъждаме въпросите с всички заинтересовани играчи на пазара и ние, аз лично ще приветствам вашите а, възгледи в подготовката на моето проекто становище. Благодаря. Благодаря. Това е изключително важна тема. Бент Ланге има думата от групата на социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Благодаря на Мария за това представене на предложенията за автомобилостроението в Европа. Действително се намираме в затруднено положение. Има спад в продажбите в Европа. Това означава, че разполагаме с повече мощности, отколкото е необходимо и трябва да видим как да се справим с проблема. Затова на първо място е важно да имаме вярната макроекономическа политика. Ако търсенето в Европейския съюз спадне, може да имате най-добрата инвестиционна политика, но ако хората не разполагат с парите, няма да купуват автомобили. Затова макроекономическите основи на политиката в Европейския съюз са, толкова важни. Виждаме, че в южните държави от Европейския съюз има спад в търсенето на автомобили. На следващо място производителите са изправени пред трудности ОСР е, има анализ, е, съгласно който е, има градация на производителите, според това доколко конкурентоспособни са те. Затова трябва да си извлечем полуки. От една страна трябва да държим сметка за новаторството и от друга страна за участието на работниците. Ако фирмите имат добър социален диалог, ако бъдат ангажирани работещите в политиката на фирмата, ако има преструктуриране, тези а, фирми ще могат а, да оцелеят по-добре, отколкото други, където липсва такъв, а, липсва такъв диалог. Знаем, че растежът се осъществява по същество извън Европа. Ако искаме, можем да искаме да запазим продажбите в Европа, но трябва да държим сметка за това, че разширяващите се пазари са извън Европа. Трябва за това да сме внимателни при регулирането на отношенията ни с трети държави. Трябва да се примахнат нетарифните пречки в интерес на автомобилостроението. Разбирам, че Южна Корея е поискала да бъдат изпълнени допълнителни изисквания, свързани с резервните части, което ще направи по-трудно за вносителите на такива части в Европа. Ще има допълнително облагане с данък на върху автомобилите, как трябва да се реагира при това положение. От друга страна Русия. Русия тя също има разширяващ се пазар, но има данък, който се налага от Русия он, само върху вносни автомобили, което ограничава достъпа на наши производители до руския пазар. Катерин Вилдер от Алда има думата. Благодаря ви много, господин председател. Ние гледаме в бъдещето, а не толкова лесно, когато сте вперили поглед в кристалната топка да намерите вярното решение. Трябва да си поставим въпроса дали да не произвеждаме повече, а по-скоро дали да произвеждаме по по-добър начин – като държим сметка за нуждите на потребителите, на фирмите, на производителите. През 80-те, 90-те години в Лондон се правеше усилия да се справят с задръстванията по лондонските улици, без да си дават сметка, че въвеждането на бензиновите двигатели ще доведе до сериозна промяна. Автомобилната индустрия, автомобилостроението доведе до създаване на работни места в Европа в миналото имаше значителни ползи. Винаги сме били на начало но сега новите технологии по-трудно се въвеждат. Ние вече имаме автомобили, които са безпилотни, например, на летищата вече могат да се видят такива. Има много промени в технологиите, и ако Европа не ги въведе, ако не ги доразвие, и то максимално бързо, ще бъдем изпреварени от а, други части на света, от други производители. Затова, когато разглеждаме разработването на автомобили за следващите 20 години и подкрепата за този сектор, следва да а, държим сметка за новите технологии, които а, трябва да бъдат въвеждани ние трябва да планираме какво бихме могли да направим в бъдещето. Пол Мърфи от групата на Обединената левица. Много важна е тази дискусия. Сарджо Макиони неодавна а, говореше за кървава баня в автомобилостроението и ми се струва, че а, той е прав, като се има предвид свръхкапацитета, който съществува. Действително, сигурно много кръв ще се пролее и опасността тук, според мен, е, че работещите в автомобилостроението ще са тези, които ще трябва да платят цената. През 2007 има спад в продажбите. Това се дължи на проблемите, които хората изпитват в момента и не могат да се позволят да подновяват автомобилите си. Освен това в Европа има свръхкапацитет. Много от, от автомобилните фирми работят на половин капацитет. Някои от автомобилостроението тук гледат към САЩ като пример за преструктуриране, който може да се въведе. Но това води до а, разрушаване в голяма степен на това, което е работило в миналото. А, няма а, синдикално а, движение, използва се сега по-ефтин труд, а, работещи, които не участват в синдикални движения. Така че в автомобилостроението работещите бяха тези, които платиха цената за преструктурирането. Въпросът опира до реорганизирането на автомобилостроението. И това съобщение е опит да се направи нещо в тази посока, но едва ли ще успее, защото системата, която се базира на конкуренция между различните автомобилостроители, например Volkswagen или други, някои от автомобилостроителите са във възход, други са в, в криза и те нямат свободата да се преструктурират така както би трябвало. И мнозина винят работещите за това. Аз не очаквам комисията да подкрепи моята идея да има приобщаване на гражданите, да има повече инвестиции в зелена мобилност, в преминаване към други полезни производства, например обществен транспорт, това е, е начина да се спасят работните места и интересите на ръководителите а, е, на автомобилостроителите със сигурност ще искат да запазят сегашното си положение, но трябва да се държи сметка за положението в Европа. И а, необходимо е да се направи също нужното за спасяване на работните места. Няма други желаящи да се изкажат. Когато говорим за автомобилостроението, има хора, които идват от Франция, от Италия. Те са сред държавите, където се произвеждат много автомобили. Но аз, разбира се, не мога да говоря от тяхно име. Нека да дадем думата сега на представителите на Европейската комисия. Този път господин Пилип Жан от Генерална дирекция предприятия. Благодаря ви, господин председател. Нямам много какво да кажа. Очакваме с интерес и нетърпение становището на вашата комисия. По редица причини. Първо, тъй като международният аспект става все по-важен в автомобилният отрасъл. В плана за действие на комисията се включва не само отрасъл за производство на автомобили, а целият отрасъл, цялата верига, която участва в подготовката, производството на резервни части и ремонтната дейност. Както каза и докладчик, международните въпроси стават все по-важни, тъй като от една страна европейския пазар е в стагнация, и а, потенциал за развитие има най-вече в а, пазарите на развиващите се страни от друга страна. На второ място, европейската автомобилна промишленост може да има бъдеще само ако предлага продукти, които отговарят и на изискванията на трети страни. За целта трябва да се поставят търговските въпроси, както и въпросите за съгласуваност между различните регулаторни рамки. На трето място, до скоро европейските предприятия бяха водещи в технологичните нововведения, но, знае, но си даваме сметка, че сега изоставаме в някои отношения. Така че трябва да си зададем въпроса на къде трябва да насочим инвестициите за развойна дейност, дали към намаляване на парниковите газове и другите замърсяващи газове и елементи. Това са въпроси, които трябва да се зададат не само на национално равнище, но и на европейско равнище и за целта водим преговори с редица от основните ни търговски партньори приветствам предложението на докладчика да се организира семинар през месец юни. Ние сме на разположение на докладчика и на вашата комисия и сме готови да предоставим необходимите разяснения, в частност по отношение на важния въпрос за съгласуваността между търговската политика, политиката за развитие и подходът на регулаторно равнище. Благодаря ви. Okay, Добре. Бернт Ланг, имате въпрос към комисията? Да. Може би господин Жан може да ни каже няколко думи за Южна Корея и за премахване на нетарифните бариери, за които споменах преди малко. Моля за отговор страна на комисията. Благодаря ви. Господин Ланге е напълно прав. Има споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Южна Корея. И то обхваща не само тарифните въпроси. Опитахме се да обхванем и нетарифните бариери, а именно идеята за създаване на общи стандарти, които да могат да се признават и в Европейския съюз, и в Южна Корея по отношение на законодателството в областта на безопасността и емисиите. Преговорите за приложението за техническите стандарти беше доста, бяха доста сложни преговори, но успяхме да, да се съгласуваме за общи стандарти и обща общите, общите регламенти, които се прилагат и в Европейския съюз и в Корица, за да се премахнат нетарифните бариери. За си, обаче трябва да бъда честен с вас. Текстът, който разполагаме в момента, не обхваща всички видове регулаторни документи имаше области, по които не успяхме да договорим общите стандарти с Южна Корея. По отношение на въглеродният диоксид има такива проблеми. Проверяваме какво би могла да направи Южна, Южна Корея, за да допълни пропуските с законодателство. Същото въжи и за резервните части за автомобили. Така че господин Ланги е напълно прав. Изправени сме пред трудности, тъй като Южна Корея те първа започва инициатива за изготвяне на ново, на ново, ново законодателство. което е в духа на споразумението, защото споразумението предвижда да няма повече трудности в търговията с Южна Корея. Но, както казах, вече има конкретни и специфични въпроси, по които все още се работи, като въпрос е повдигнат от господин Ланге. Но мога да ви уверя, че отдела, който работи, за, работи по прилагането на споразумение свободна търговия, именно Генералната дирекция под ръководството на комисаря Хухт, съблюдава факта, че новото законодателство, което се изготвя в Южна Корея по отношение на въглеродния диоксид, и резервни части автомобили трябва да е напълно съгласувано с духа на споразумението, а именно да не се създават и не съществува повече проблеми между, в търговските отношения между Европейския съюз и Южна Корея. Благодаря ви. И сега отново давам думата на докладчика Мария за заключителни коментари. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги за направените коментари. Съгласна съм с всичко казано от вас. Само ще си позволя да отбележа, Разбира се, радвам се, че сте съгласни с мен. Изправени сме пред много труден и много важен въпрос, а именно автомобилното отрасло и економическото положение на Европейския съюз, както и колко важен случаят е пазара извън Европейския съюз за намиране на решение на този проблем, както и важното значение на иновациите и това да се определят от какви иновации точно имаме нужда. Както каза представителят на либералите, трябва да имаме конкретни цели за бъдеще. А по отношение на проблемите, свързани с споразумента с свободна търговия, както казах, и по-рано, трябва много внимателно да разгледаме настоящите споразумения и споразуменията, които те първо ще се договарят. Трябва да съблюдаваме за включването на общите стандарти. В противен случай трудно можем да постигнем реципрочност на пазара на, на автомобили. Споделям притесненията на Пол Мърфи, Действително, част от проблема е, че прекалено много се набляга на мерките за економии. Разбира се, напълно съм съгласна с това твърдение. Но е факт, че имаме нужда от е, краткосрочни отговор, отговори, както и от дългосрочни отговори. И смятам, че трябва да намерим тези решения, защото сега е в криза отрасват, сега се губят работни места, затова имаме нужда от незабавни отговори, а едновременно с това трябва да проявим необходимата позволивост и да разработим план за бъдещето на целият отрасъл. Още веднъж ви благодаря за всички направени коментари и се надявам, че отново ще имаме възможност да, разискам, да разискваме това досие. Надявам се, че ще чуя още мнение от ваша страна. Благодаря ви. Председателят, календарът за това досие беше определено от координаторите вчера. Следващата размяна на мнение ще, ще се проведе през юни на редовната ни среща. Ще се обсъдят измененията през юли и ще гласуваме доклада през септември. Това беше по точка 24. Следваща точка от дневния ред е размяна на мнение с комисаря Дегухт, който още не е тук, ще дойде след 6-7 минути. Така че ви предлагам до тогава да направим почивка. Разбирам, че кафе има отвън, т.е. самото кафе не стъчкува, така че моля, възползвайте се от тази почивка, за да си вземете по чаша кафе. Аз самият смятам да го направя.

again to close. Uh, have attention, please. Моля за вашето внимание, председателят. Да продължим работа. Точка 21. Размяна на мнение с комисаря Дегухта по работната програма на комисията за 2013 и 2014, част от така наречения структуриран диалог с комисията. Това е четвъртия диалог в тази конфигурация и ние приближаваме и двамата неговото приключване в рамките на по-малко от една година. И сега призовавам всички членове на нашата комисия да се присъединят към дискусията. Не само по това, което остава от законодателството, но и да започнем оценката на това, което сме свършили до сега. Добре е дошъл, комисар Дегухт. Имате думата. Благодаря много господин председателю, уважаеми членове на парламента. Моят е, мандат е, ще приключи на 31 май, но аз ще трябва да остана до 1 октомври. Стига да успеем да проведем всички изслушвания и тогава вероятно ще намери съюзник в следващия парламент искам да кажа, за да не спре всичко на 1 ноември. Така или иначе, всяко нещо си има край. Сега, благодаря, че ме поканихте на нашите редовни срещи от структурирания диалог а вие сте законодателя на този парламент, искам да ви уверя, че в никой случай не гледам на нашата, нашия дневен ред в областта на търговията, като на нещо, което ще приключи. Още много неща има, които да очакваме. <clears throat> И казвайки това, Целта на този диалог е да оцени миналите постижения и ще се спре на три от тях. През декември парламента одобри споразумение с Колумбия и Централна Америка. От 1 марта тази година Европейския съюз прилага споразумение с Перу и ще, с което ще се финализира вътрешният процес. И ние се надяваме, че споразумението с Колумбия ще е готово за временно прилагане до първи, от 1 юли нататък. И освен с Гатемала, това ще рече, че са включени всички държави от Централна Америка и до 15 юли ще се отворят вратите за временно прилагане от 1 август. За да сме стигнали до тук в, Европейския парламент, в работата с Европейския парламент, това е, се дължи на добрата работа и загрижеността за устойчивото развитие. Ратификации се провеждат сега в държавите членки на Европейския съюз. Някой път се успорват някои а, елементи, например в Германия, но ние успяхме да разрешим въпроса. Сега чуваме, че публичният дебат по двете споразумения не е чак толкова на нажежен в, в националните парламенти, колкото беше тук в Брюксел. И за това аз ви прекамвам във вашите избирателни райони, в съответните ви държави, да а, разказвате за добрата работа а, на парламента. Преди една година бе одобрена схемата, общата система за преференции. Сега положението е по-справедливо, отколкото по-рано и може би доста голяма щедрост бе проявена в финансово отношение, поне към най-малко развитите страни. В това отношение приветствам пленарният гласуване на миналата сесия за Мянмар и Бирма. Нещо, което по-рано ни се струваше, че никога няма да се случи. А това предложение стои от 2011 година. Сега комисията работи по серия делегирани актове и отново вашето сътрудничество ще е от решаващо значение. Освен това, нашите взаимоотношения с страните от Пасифика и Карибите са важни за взаимоотношенията ни с тези държави. Аз искам да ви благодаря за конструктивното отношение, най-вече на докладчиците, защото така се отвориха възможности за сключване, за започване на регионални преговори с тези партньори от тези страни и за укрепване на взаимоотношенията. Сега бяха изяснени опциите. Сега вече трябва да се направи избор какъв вид търговски отношения да се провеждат. Предстоят посещения в Африка преди септември и по-нататък през есента на 2013 ще видим движение така, че тези, в посока тези споразумения да бъдат актуализирани. Това са важни постижения, които дават надежда за бъдещето и укрепват нашите надежди, че нещата ще върват добре до края на мандата на този парламент. Преди два месеца направихме предложение да се укрепи нашият инструменти за защита на търговията. Още през този мандат трябва да изпратим силен сигнал на нашите търговски партньори, че няма да търпим нелоялни практики и че държим на лоялната конкуренция. И отново ще се спрем на тези въпроси в много скоро бъдеще. Това не може да стане без промена в баланса на нашите инструменти за защита на търговията. И това, което се предлага е справедливо, балансирано и ще надяваме се да бъде ефективно съветът и парламента ще работят като съвместни законодатели в тази посока и ние ще използваме тези, този набор от, документ, от инструменти, за да защитим справедливата, лоялната търговия. Друго досие по отношение на финансовите отговорности се отнася до разрешаване на финансови спорове. Аз съм благодарен, че парламента сподели до голяма степен подхода на комисията, но искам да ви кажа, че съвета върви в посока, която като че ли се очертава да има разногласия. А и може би ще се подрани възможността на комисията да защити Съюза. Комисията е, ще, ще бъде против такава една идея и се надяваме, че парламента ще ни подкрепи. Миналата седмица имаше вече някои надежни сигнали. Ние за това разчитаме на вашата подкрепа, особено в а, инструментите за обществени поръчки, на много деликатно досие което прави доста бавен напредък в съвета. И тук отново се вижда как стоят нещата в търговската а, политика. Ние се надяваме, че вие ще а, подкрепите, ще ни подкрепите с а, предложение. Аз очаквам вашите доклади в най-скоро време. На последно място регламента за прилагането е една друга блокче в пъзела с цел за защитаване на търговските ни права. И мисля, че аз съм сигурен, че скоро това досие ще бъде приключено всъщност в рамките на този мандат. Междувременно комисията ще продължи да работи по своя напрегнат дневен ред по преговорите. В скоро време ще имаме преговори с партньори като Япония, Индия, Марокко, Тайланд, а после Канада, Армения, Грузия и Молдова. И се надявам, че през юли ще сме в състояние да започнем преговори с САЩ. Миналата седмица се проведе гласуване пърко резолюция, по силата на която ние се договорихме, че ще се премахнат нетарифни бариери. Така че двете економики да работят по-добре взаимно. Може би не сте съгласни с очакваните ползи, но ние не можем да отречем че трас, трансатлантическата търговия без това, което бе гласувано миналата седмица, не може да бъде издигната на едно по-високо ниво. Вашата резолюция призовава Европейския съюз да черпи от опита си в преговорите с цел постигане на по-амбициозни резултати с САЩ. Съжалявам за гласуването, при което се изключиха аудиовизуалните услуги. Съвета трябва да реши по този въпрос. Все още не сме стигнали до края на пътешествието. Ние целим по-широк, възможно по-широк мандат по този въпрос, защото то е наша загриженост, липсата на фокус, липсата на, на единодушие. И това се отнася не само по отношение на а, е, трансатлантическите ни партньори, но и на други. А, е, този въпрос а, е, засяга защитата на интересите, които миналата седмица като че ли не бяха така видими, когато се обсъждаше въпроси за транспорт, авиацията, замеделието, услугите, географските обозначения шистов газ и други и други области на трансатлантическата търговия. За това аз ви призовавам да защитите резолюцията за ИТТ и И по отношение на, меж... на многостранните споразумения, искам да ви кажа, че ние правим всичко възможно, че сесията на министерската сесия в Бали през декември ще постигне резултати в улеснение на търговията. също като включим и някои други членове на СТО. В областта на инвестициите ние предложихме на съвета да разреши началото на преговори с Китай. Няма съмнение, че глобалната търговия а, цели да по-голяма заетост и, и изтръгване на милиони хора от лапите на а, бедността. А, също прекратяване на положението в много страни с изключително лоши трудови условия поради конфликти, военни сблъсъци и така нататък. Последните събития в Бангладеш показаха също това. Ние в Европа сме особено загрижени за безопасните условия на работа, в случая Бангладеш и в други развиващи се страни и ние, призовав... ние призоваваме за действия в тази област, включително необходимостта бизнеса да осигури а, хранителната верига на доставки. Трябва да приоритизираме действията си за подкрепа на работниците в, в, в тези страни, като а, избираме подходящи лостове, и включиме и САЩ. В момента ние се е, провеждаме консултации с Международната организация на труда за провеждане на едно е, заседание на високо ниво с бизнесмените в началото на юли и предприемане на действия е, за като ще искаме да бъдем постоянно информирани за всичко, което става. Много важно е правилното управление на а, достав, на веригата от а, хранителни доставки, а, също минната индустрия, която е особено важна за редица развиващи страни. Аз положих начало на публични консултации и е възможно скоро да се проведе една консултация в засягаща страни в рискови региони. Като получим резултата от тези консултации, ние ще видим дали можем да създадем една европейска схема за с която да подпомогнем на по-доброто управление на ресурсите в развиващите страни. Аз лично ще направя всичко по силите си да предприема а, законодателна инициатива в тази област а, в най-скоро време. Тоест, последната възможност за законодателни предложения. Комисията си дава сметка, че ни предстои огромна работа с много европейски инициативи. Аз разчитам на вашият ангажимент и знам, че мога да разчитам за свършване, добро свършване на работата. А, вие пък от своя страна може да разчитате на мен, че по, до края на мандата си ще направя всичко възможно за приключване на тези досиета. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Комисаря насочи вниманието върху това, което трябва да се свърши до края на сегашния мандат. Сега ще дам думата на желащите да се изкажат от името на политическите групи по реда, определен според тяхната численост. Започвам с НП. Господин Каспари има думата. Благодаря, господин комисар. Благодаря ви, че отново сте сред нас днес. Вие подчертахте постигнатото до сега със съвместни усилия. Вие също се позовахте на споразумението с САЩ. Надявам се, че то ще има успех. Надявам се, че ще тръгнат нещата след юли, нещо, което ние не се надявахме, когато започна нашия мандат. Надявам се, че комисията разполага с достатъчно ресурси, за да се проведат бързо преговорите. Водят се много преговори в, в момента. През последните години има бавен напредък. Трябва да се вложат всички усилия, за да се приключат преговорите с САЩ по време на вашия мандат. Относно споразумението за защита на инвестициите с Китай, много е важно да се направи нужното в тази посока. Все още има някои проблеми. за европейския бизнес в Китай. Когато говорим за споразумение за защита на инвестициите, моето впечатление е, че все повече държави членки и държави членки, все повече държави членки и комисията водят двустранни преговори за сключване на споразумение за защита на инвестициите с Китай. Има 10-15 подобни инициативи, които са в ход за сключване на двустранни споразумения с Китай. Искаме да договорим споразумение с Виетнам, но една от държавите членки получи съгласие да сключа двустранно споразумение с Виетнам. Как можем да разрешим този проблем? От една страна имаме европейски компетенции за договаряне на споразумение за защита на инвестициите. От друга страна има все повече държави членки, които водят двустранни преговори. Комисията ще призове държавите членки да преосмислят позицията си и да се прилага един общностен подход. На следващо място, вие говорихте за заплануваните инициативи. Всички проекти, които вие очертахте днес, ако се опитате да ги реализирате с наличните ресурси, с наличния персонал, се съмнявам, че ще успеете да ги реализирате успешно. Как Европейският парламент може да ви помогне? моята политическа група поне е готова да окаже такова съдействие. Как можем да направим така, че да се гарантират повече ресурси от други генерални дирекции, които не са чак толкова обременени, колкото вашите дирекции с работа. Вие говорихте за важни споразумения с САЩ, с Китай. Ние искахме те да приключат успешно, а не да се затлачат поради липса на персонал. Води се дискусия между държавите членки относно а, антидъмбуковите процедури, свързани с а, слънчевите а, панели. Направените разследвания показват, че митата могат да достигат до 47%. Това е поне, което четем в медиите. Не зная дали е така. Не става дума дали става дума за 47% или за 60% или дали 30% е приемливо. Но това само показва, че в Европейския съюз ние не трябва да допускаме да ни бъде оказван подобен натиск от Китай. Затова аз бих ви приканил да направите това, което сте правили в миналото по отношение на антидъмпинговите мита. Не бива да се отказваме от инструментите, които имаме за водене на преговори. Не трябва да говорим за търговска война с Китай. Не искаме да започва подобна война, но а, данните, които се посочват, тези 47% антидъмбиков марш, са обезпокоителни. Ние не искаме да се стига до търговска война с Китай. За това искаме да ви приканя да следвате а, линията, която сте а, поели, да не се а, отказвате за да бъдем равнопоставени с Китай при воденето на преговори. Не става дума за един отделен въпрос, а за комплекс от въпроси. И ако искаме добри отношения с Китай, трябва да сме твърди. Благодаря. Бернт Ланге от групата на социалистите и демократите има думата. Благодаря, господин председател, господин комисар. В допълнение към казаното от Дания Каспари в заключение, надявам се, че може да бъдете също толкова твърди по отношение на германското федерално правителство. Искам да засегна три въпроса. Първо, трудностите за ратификация на двустранни споразумения. Говори се за тях като за смесени споразумения. Може би ще имаме трудности и в бъдещи, с бъдещи търговски споразумения. Как ще използвате правомощията според Лисабонския договор, който дава правомощия изцяло на комисията да води преговори, и че не трябва да се стига до такива смесени правомощия. Относно Бангладеш, случилото се там, последиците, това, което казвахте в пленарна зала е напълно основателно. Не трябва ли да помислим при бъдещи търговски споразумения да включваме по-строго формулирани клаузи за корпоративната социална а, отговорност, а, за веригата на създаване на, на стойност и дали споразумението, сключено от САЩ, не може да послужи за модел в това отношение. Относно законодателство с двойна употреба, не чухме нищо по въпроса, но може би ще ни дадете някои индикации. Сигурно няма да се откажем от идеята да се реализират някои инициативи в това отношение през едните медии. Госпожа Кох, Мери, благодаря ви за това, че сте тук, господин комисар. Вие казахте на някои доста болезнени изслушвания, че сте готови за сътрудничество, за открит диалог с парламента и мисля, че вие следвате това обещание и днес отново сте сред нас. Искам да се спра на два елемента и колегата Катрин, сигурно от групата АЛДЕ, ще се спре и на някои други аспекти, които аз няма да засегна. Вие казахте, че с Канада се финализира споразумението СИТЕ. Това е много добра новина, но аз съм чувала това толкова много пъти през последните години, затова се питам колко окончателно е, е това финализиране и можете ли да ни дадете някаква по-конкретна дата, за приключването на тези преговори, да ги отбележим подобаващо. Кои са отворените въпроси, които водят до най-големи разминавания между Канада и Европейския съюз? Колегата Каспари и Ланден, Ланген също говориха за шумните дискусии между държавите членки и комисията относно мерки спрямо Китай. Доколкото разбираме, 15 държави членки не са доволни от действията предприяти по отношение на Китай. Само 6 подкрепят, останалите не са излязли с позиция ако съвета трябва да излезе с позиция, се питам какви ще бъдат следващите стъпки, като се има предвид е, е, динамиката между държавите членки е, и между държавите членки и комисията относно слънчевата енергия. Въведени са временно мита от страна на комисията в кратки срокове. Сигурно сте имали яснота точно къде да бъдат въведени такива мета. Но какво друго разбрахте междувременно, което бихте могли да споделите с нас? От една страна анализът изглежда продължава, от друга страна чуваме конкретни неща, които се случват. Относно а, телекомуникациите, тук няма правно основание, има обаче решение, взето по принцип от комисията. Бихте ли го коментирали? Ако комисия е взела принцип на а, но решение и не действа, какво означава това на практика? и това влиза ли в конфликт, в конфликт с искането, отправено от комисията към държавите членки, да получи мандат за водене на преговори за защита на инвестициите с Китай. И че някои не подкрепят чак в такава голяма степен отворената търговия с партньора ни Китай. Следващият оратор е Дейвид Кампел от Екара. Благодаря ви, господин председател. Господин комисар, от последното ви посещение в комисията Инта с голям интерес посетих намесата ви в британската политика, когато обвинихте британските депутати, че нямат никакво понятие за европейска политика и че ще бъде катастрофа за Великобритания да напусне Европейския съюз и че подобно излизане би могло да има катастрофални последици и загуба на хиляди работни места. Твърдите, че трябва да взимаме решения основани на конкретни данни и аз съм съгласен с вас, но тъй като се ангажирате в вътрешната британска политика, аз искам да ви опитам следното. Ако, чисто хипотетично, хипотетично Обединеното кралство вземе решение с референдум през 2016 или 2017 година да пусне Европейския съюз с Твърдите ли, че всъщност Европейския съюз няма да е в състояние да а, включи споразумение с най-големия си търговски партньор, именно Великобритания? Тъй като а, в момента Великобритания внася стоки на стоеност 4 милиарда евро ежемесечно от останалите 26 страни членки на Съюза. Така че Ясно е, че ще се изключи свободно, според мен, свободна търговия с е, Обединеното кралство, както има с Швейцария и с Норвегия. Не смятате ли, че само внасяте страх с подобни твърдения и дали това не е, е намеса във вътрешната, вътрешно-британската политика? И не смятате, че това е един мит, който трябва да бъде разбит? Благодаря ви. Франциска Келер. Имам от тези въпроси, ще се опитам да остана кратка. Споменахте Колумбия и Перу. Имаше пътна карта относно правата на човека и други аспекти в Перу и Колумбия. Въпросът ми е как точно сте се развият нещата, кой ще отговаря за прилагането на тази пътна карта и кога може да очаквам първият доклад по нейното прилагане. На второ място споменахте и Бирма, Мянмар пак има въпрос по докладването. Всъщност, ще има ли някакво докладване за стандартите за правата на човека и трудовите стандартите и нататък, преди да пристъпим към следващата обща система на преференцията през 2014 година? Също така е важно да се гарантира, че Европейския парламент играе своята пълна роля а не както се случва в някои случаи с изготвянето на някои ръководни насоки. Освен това, напълно съм съгласна с а, относно Китай. Съгласна съм, не бива да се отказваме от подхода си, да отстъпваме позиции пред Китай. Много е важно това. По въпроса за Съединените щати, тъй като споменахте колко важна е прозрачността, макар и при други обстоятелства, смятаме, че при такова споразумение с Съединените щати е изключително важно да има прозрачност по текущите преговори. И за това също така смятаме, че липса на прозрачност в предишни преговори имаше негативно въздействие. Въпросът ми е как възнамерявате да осведомявате членовете на Европейския парламент и гражданите за напредъка на преговорите и за мандата, с който разполагате. Смятам, че действително трябва да вземете предвид нашите притеснения относно аудиовизуалните услуги и относно други стандарти, с които разполагаме в Европейския съюз и които не искаме да изгубим. И като казвам ние, тук имам предвид мнозинството на членовете на Европейския парламент. Смятам, че нашите опасения и притеснения са напълно основателни. Относно Бангладеш, преди две пленарни сесии вече гласувахме резолюция, че искаме правно възващи правила по отношение на корпоративна социална отговорност. Има ли някакви конкретни мерки за прилагане на тези правила? Имам въпроса. Запознати ли сте с доклада на Инта относно срещата на Гори Форум и посещението в Триндат и Тобаго, където ам, имахме притеснителни заключения. И последният въпрос е какво е положението с Индия. Благодаря ви. Не виждам представител на Обединената левица, така че последно от името на Европа свобода демокрацията Олем Дафнат. Най-напред бих искала да благодаря, както всички колеги на комисария за присъствието му днес сред нас. И му благодаря за типичната за него яснота и прецизност в изказването. Имам два въпроса по това не свързани помежду си теми. Първият ми въпрос е свързан с коментарите ви за Обединеното кралство. От влизането на Обединеното кралство в Европейския съюз през 1973 година кумулативният ни дефицит е над 580 милиарда лири стерлинги. Това е цифра, която вече споменах през септември а, вече сме през месец май, така че междувременно със сигурност кумулативният дефицит се е увеличил. Така че би било добре да уточните дали казаното относно Обединеното кралство е ваше лично мнение, ваше лично ам, мнение за това, което ще се случи в бъдеще, или сте изказахте в качеството си на комисар по търговията, или се изказахте от името на цялата комисия. И независимо какво качество се изказахте, това ли е вашето предвиждане това ли е хипотезата ви в случай, че Обединеното кралство напусне Европейския съюз? Просто искам да чуя вашето мнение. Смятате ли действително, че ако напусне Европейския съюз, Обединеното кралство няма да може да сключи подобно споразумение с свободна търговия, как, както споразуменията, сключени с Мексико и Южна Корея, например, Колумбия и всички останали държави, с които има такива споразумения. Вторият ми въпрос е свързан с а, митата относно слънчевите панели, произведени в Китай. Според стати, публикувана в Financial Times днес, не само Германия се противопоставя, въпреки че очевидно членът на Европейския парламент от Германия са много съгласни с това, но всъщност 14 държави членки се противопоставят на решението. В нашия ден се цитират дори 17 държави членки, които се противопоставят на тази инициатива. Въпросът ми е, смятате ли, че ако повече от половината държави членки се противопоставят и има множество, както по брой държави членки, така и по а, население. Смятате ли, че имате моралното право, не юридическото право, а моралното право да започвате подобна кампания с наказателни мита срещу а, Китай? И можете ли да потвърдите, че това е собствена инициатива на Европейската комисия? без одобрение от страна на държавите членки. Това не е ли кое, нещо, което един английски адвокат би могъл да нарече чисто и просто каприз? Ние да забравяме всяко действие има равно по сила противодействие. Това е закон не само на физиката, но и на търговията. Ще ви дам един пример. Предприятията в моят избирателен регион, които имат а, много силни позиции по отношение на а, слънчевите панели, ще загубят много работни места, ако въведете тези а, мита. Така че ще се загубят работни места не само в производството, но и в разпределението на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 Uh, комисаря бих предпочел да отговори сега на първият тур от въпроси преди след втория тур. Моля, заповядайте. Благодаря. Господин председател, имаше и допълнителни въпроси, но ако дам отговор, ще дам и на тях, и на ако има допълнителни, ще давам отговори на тях. По въпроса за САЩ, надявам се, че преговорите могат да започнат през юли. Мисля, че има разумен шанс да постигнем споразумение по мандата на 14 юни в Люксембург. Няма да се спирам на цялата дискусия по аудиовизуалните средства, но ако се спрете на тези три червени линии, които посочих и пленарната зала, не мога да си представя дали не, нещо ще се, дали може да се случи нещо, което фактически да е в разрез с културното разнообразие. Отгоре на всичко, това предпочитание за културното разнообразие трябва да бъде постигнато с единодушие. Моите собствени усещане, че има много въпроси, които просто трябва да разгледаме и да можем да сме в състояние да разглеждаме. Дали ще стигнем до решение е друго? Друг въпрос. Защото в сектора наблюдаваме много бърза еволюция, даже в количествено изражение съдържание, дизайн, като имаме предвид Apple, Google, Disney и всички и техните потребители, това всичко е част от един по-масштабен проблем. Но ние продължаваме да сме в Европейския съюз, просто е една, един от партньорите при едно евентуално решение но рамката се променя и ще се променя в бъдещето. Така че, пак повтарям, по-важно е да имаме шанс да обсъждаме тези неща с САЩ, но ще видим какъв мандат ще ни бъде възложен. Също разбирам и посланието на парламента, но трябва да кажа, господин председателю, не вие сте отговорен за това, нито пък тук евродепутатите, които присъстват, са отговорни това трябва да е един по- обширен дебат в пленарна зала и с участието не само на тази комисия. И за това, за това само може да се съжалява, но така е било винаги в пленарните дебати. Се случва същото, което се случва в комисиите, на предсказуема реч, защото ние се познаваме. И жалко, че няма по-широко участие от други е, страни на парламента. Но такъв е живота. Сега по Китай. Аз предложих на колегията мандат. Проекто мандат. Съвета трябва да вземе решение да се произнесе по този мандат. Проекто мандата се отнася за защита на инвестициите и достъп до пазара. Винаги ясно сме казвали на Китай, че искаме да се ангажираме в такъв прегов, такива преговори, но там да се включи и достъп до пазара. Вече два пъти заключенията на срещата на най-високо ниво с Китай, от нея пролича, че тези преговори трябва да се съсредоточат върху въпроси, които са от интереси за двете страни. Това е от ключово значение и за едната, и за другата страна. Например, теми, на които другата страна не е съгласна, също да бъдат включени. Аз а, това, което искам да видя от страна на Китай, е те също да направят прогрес със собствения им възложен мандат от правителството им да кажат, че са готови, че са отбелязали напредък и да ни кажат точно къде се намират. Така че аз да мога да преговарям с съвета. И смятам, че когато стигнем до приключване на мандата в края на кращата, нещата с съвета няма да са толкова трудни. Трябва да имаме ясен поглед върху това какъв, какво имат предвид китайците. А това не е никак лесно, трябва да призная. Сега по договорите за двустранни инвестиции, ние няма да ги авторизираме. Ние сме започнали процедура за инвестиционно споразумение с Китай – нещо, което официално е предложено на срещата на високо ниво от Европейския съюз и от Барос и от Еван Ромпо и двамата председатели. Но на този етап времето ни няма да дадем зелена светлина на тези договори за инвестиции на държавите членки с Китай, което според мен е разумно. попитахте за Италия. Така ли беше? Въпросът ми не беше за тези инвестиционни договори с, между държавите членки и Китай, държавите членки Виетнам, Казахстан. Имаме информация за повече от 20 държави. До сега не сме получили, комисаря, до сега не сме получили отговори от Виетнам. и тази държава ще участва в преговори за инвестиционни договори и почнем ли да работим, зависи вече от държавата членка. За пренасочване на човешки ресурси вече получихме малко допълнителни ресурси по причина, че минус 1%, което не се отнася до нас, за другите генерални дирекции се отнася, но ние имаме наистина много натоварен дневен ред и имаме въпиюща нужда от повече хора. И смятам, че ще се работи в тази посока, но някой трябва да даде разрешения за нови постове. Ще се постараем да извлечем максимално възможното. По слънчевите панели. Много въпроси, няколко въпроса бяха зададени за тях и знаеме, че в комисията по антидъмпинг мисля, че да, 14 или 15 държави гласуваха против мерките срещу Китай. Всъщност това е от тяхна страна съвет. Това не е тях. Те не дават решение. Европейската комисия само може да, даде, да вземе решение, дали да ги наложи. И на второ място, когато видим каква, как са разбивката на положителните и отрицателните гласове, а това засяга и въпросът на британските колеги Камбърлен и Лорд Дартмус. плюс 12. Не е така просто. Не стоят така просто нещата. Не знам вие дали знаете, но мисля, че малко началните ви е, данни не са верни. Тук има, е, стои въпроси дали са големи, колко голяма е държавата членка. Но от е, този резултат какво виждам? Комисията играе ключова роля в този вид процедури, защото аз съм го казал, го казах и ясно на китайския заместник министър, а го казах и публично вчера – пред японски журналисти, няма да ме впечатлят, ако упражняват натиск върху някои държави членки. Това се случва дали става по отношение на най-малката държава остров или на най-голямата държава членка, за мен е едно и също. Но като се опитват да упражняват натиск те не знаят срещу кого са се изправили. Мисля, че процедурата е много важна. Ние просто искаме съвета на държавите членки, но ние ще си вземем решението. Аз трябва да ви уверя, че в частни разговори същите нези, които гласуват по един начин, после не са на точно същото становище. Но редица държави членки се страхуват да гласуват така, както по съвест мислят, че трябва да гласуват. И аз няма да се огъна по този въпрос. Бернт Ланге, Няма да коментирам позицията си по Китай повече. Мога да кажа още, но за сега ще се въздържа. Политическите мнения не винаги са толкова съвсем преволинейни. По Бангладеш мисля, че трябва да продължим в същата посока – но както и от двете страни, както с Бангладеш, така и между Европа и САЩ, от... питах ни дали искаме да работим заедно. Но тук и частните компании трябва да а, кажат, че се ангажират и ние наистина трябва да работим и ще работим с, правителството на Бангладеш. Между другото, никак не е лесна тази работа. Става дума за хиляди предприятия в най-малко развитата страна и тук им сме изправени срещу един процес, но този процес трябва да има определена посока и аз не съм готов да приема нещо, а то е а, че ще търгуваме с тях само ако дава 30-40 долара заплата надница месечно. Не, не така стоят нещата. Когато говорим за равнопоставеност по отношение на заплати и този род неща, това, това не е сериозно. Трябва обаче да има, да видим ясна посока в, в, в това на къде вървят те. Това е отговорност на правителството на Бангладеш. А ние от наша страна също ще се постараем да постигнем напредък. Зададен бе и въпрос, мисля, от, от госпожа Келър за Бангладеша. засяга всичко, освен оръжията и като видим за какво става дума, не е толкова широк диапазон. Ако поставим прекалено много условия, това ще рече, че казваме на най-слабо развитата държава, не можем да работим с вас. Тоест, трябва да постигнем баланса. И гледайки на този въпрос, а, броят е, конвенции на Международната организация по труда не е изчерпателен. А когато искаме да предприемем действия, но трябва първо да видим, да им дадем шанс да демонстрират готовност за сътрудничество. Но ние обикновено го правим на базата на някакъв доклад на ИЛО, на Международната организация по труда. И това предстои, но като вземеме предвид какъв е процеса, ние винаги имаме за основа констатациите на ИЛО. То е сериозно нарушаване на условията, Аз не говорих за импортни рестрикции. Аз говорих за правилата, корпоративните задължения на фирмите. Добре. Но аз вече казах, две страни има. Аз лично твърдо вярвам, че фирмите носят отговорност в това отношение – аз приветствам позицията предприета от много европейски фирми, компании, но това трябва да остане като задължително в бъдещето. Те трябва да носят отговорност за веригата на доставки. Винаги е възможно да се провери, защото има и поддоставчици. Това не са малки, средни предприятия, това са, били голем, това са големи компании, и те трябва да гарантират веригата им да бъде изрядна, веригата на доставките да бъде изрядна. Що се отнася до минералите, мисля, че ще имаме в най-близко време резултат. Знаем отговорността си в тази област. По въпроса за двойната употреба, трябва да преодолеем задънената улица между съвета, парламента и омнибуса. Има предложение за такъв режим на двойна употреба, който ние искаме да направим по-ефективен, по, под повече подкрепеш нашите конкуренти, на нашите партньори, се надявам, че скоро ще стигнем до заключение, до приключване на това досие, на това предложение. Госпожа Мелин Кох. за Канада. Казва се, че, казахте, че от много време се надявахте, че това споразумение най-после ще бъде финализирано. Аз също. Последният път, когато бях в Отава, беше голям студ. Разбира се, не е в залата за преговори, навън. И без да навлизам в детайли, продължава дискусията за и как, това са детайли, но детайлите са важни, когато се върви към сключване на споразумение. Подече се дискусия за пропорцията на, на прясно и замразено месо, което се изнася, колко от едното, колко от другото да се изнася в Европа, защото а, това се отразява в, върху парите. Не, става дума за голяма политика. Аз не знаех, че има такава голяма разлика и влияние на това дали месото е замръзено или прясно. Но около това се въртеше дискусията, а също някои аспекти на обществените поръчки и това. Всичко по всичко останало, мисля, се споразумяхме. Ще видя отново канадския министр други ден в Париж. Там ще има министерска среща в рамките на УИРС. И мога да кажа, че сме на 5 см от финала, но още почти ни е свършил бензина. On, on, on telecom. За телекомуникациите. А, това, което правим, е да вземем е, решения в е, комисията по принцип, че сме готови да работим в тази посока. Е, и процедурата за слънчевите панели се базира на подадена жалба, не по собствена инициатива. Преобладаващо немски фирми са подали жалбата. Процедирата по отношение на телекомуникациите ще бъде по собствена инициатива. Има принципно решение на Европейската комисия за това. Решението беше взето единодушно, без никакъв натиск и това е показателно. Сега даваме на китайската страна допълнително време, за да договорят някакво решение. Това зависи от тях. Ако не го направят, ние ще трябва да задействаме процедурата. И още един по-общ коментар. Дебата с Китай е важен. Това е, според мен, най-важният е, дебат по въпросите на търговията. Може би с изключение на преговорите с САЩ. Не става дума за караница или за спор. Ние се опитваме да работим съвместно в бъдеще. Но това е ключов дебат, тъй като той се отнася по същество за това, че а, когато Китай започне да се конкурира с нас, а, да спазва правилата за равнопоставеност. Това се отнася до слънчевите а, панели, до мобилните мрежи, до всички е, индустрии, които те са отбелязали е, в последния е, доклад като ключови за тях. Те имат правото да го направят, но трябва да спазват определени правила и държавите членки трябва добре да помислят по въпроса преди да гласуват. Господин Кембъл. Сигурно няма да да ми повярвате, но аз вярвам в специалния а, стил на британските политици. Ще ни липсвате, наистина. Аз няма да се присъединя към вас, но, но ще ни липсвате, защото придавате определен а, специфичен привкус на дебата. Вие изглеждате ядосани, но всъщност не сте. Това е някакво особено чувство за хумор, което ми допада. Не съм обаче казвал, че британците нищо не разбират от Европа. Мога да си говоря за британската политика, защото все пак сте членове на Европейския съюз. Това не е непременно мнението на цялата комисия. Аз не говоря от името на, на, на комисията понякога, но сигурно в частни разговори повечето от колегите ще се солидаризират с моето мнение. Вие сигурно вярвате в а, а, свободата на словото. Какво би представлявал този парламент без свободата на словото? Аз а, а, вечерях с а, съпругата ми в а, Париж а, и а, на масата до нас а, имаше един а, евродепутат от консервативната партия, евроскептик. Започнахме разговор и ми хареса, когато стигнахме до десерта. Защото а, става ясно, че има доста неразбиране за Европейския съюз. Аз съм политик, аз не съм просто високопоставен а, държавен служител и мога да споделям а, подобни мнения. Относно споразумение за свободна търговия с Обединеното кралство. Не става дума за това. Вие сте член на Европейския съюз. И аз се надявам. И освен това си мисля, че няма да напуснете. Защо да обсъждаме нещо хипотетично, след като има толкова реални въпроси, които трябва да получат отговор. Моята а, сътрудничка Елена ми обясни за какво става дума. Тя каза, че това е фриволен танц. Говоря се за а, морален авторитет. Е, на мен това повече ме допада, отколкото казаното от господин Камерен. Госпожа Кедър, ние следим въпроса. Ще проверя това. Мисля, че доклада ще излезе преди края на сегашния мандат относно Мянмар също ще излезем с първия ни доклад преди края на мандата. На... Относно инструментите за търговска защита, аз вярвам в ролята на Европейския парламент по този въпрос. Аз имам повече проблеми с съвета, отколкото с парламента по въпроса. Вие казвате, че не трябва да се предавам при разговорите с Китай. Няма да го направя. Доклада, който посочихте, не ми е познат. За сега не съм запознат с него. Относно прозрачността. Преговорите с САЩ би трябвало да ни позволят да бъдем по-прозрачни, отколкото при воденето на други преговори. И стига САЩ да се съгласят а, с това, ще поискам това от тях. Можем да осигурим голяма степен на прозрачност, тъй като аргументите са изясни. А, разбира се, ние трябва да разгледаме въпросите за арбитража, за интересите и прочие, но Нормалното би било тези преговори да бъдат по-отворени, отколкото тези, които водим с която и да било друга държава. Например, ще е по-трудно, според мен, с държава, която не е истинска демокрация. Аз нямам проблем с прозрачността и вече ясно подчертах по редица въпроса, че съм готов да го направя това, но аз не съм сам, аз преговарям с партньори и трябва да има и тяхното съгласие, което в някои случаи може да се окаже по-трудно. Но аз лично нямам проблем, не сте сами в това си искане. А, има разлика между това да се прозрачен и да кажеш, ето това са картите, които са ми останали. Вие трябва да правите и двете неща. Когато водите преговори, нормално е да не споделяте информация за картите, които са ви останали. Но аз нямам проблем да, съм, да бъда достатъчно открита. Председателят, колеги, времето ни изтече. Благодаря ви много. Съжалявам за онези от вас, които не получиха възможност да, да зададат въпросите си, но ще имат предимство следващия път. Отново искам да благодаря на комисаря. Yes, definitely. These are from Chinese. Full support. Of course. Full support. The states are afraid of them. No, but they are under threat. Yeah. Okay. You use the right word. They are afraid. Yeah.